Благодаря, ще говоря по-малко от 5 минути. Госпожо Коста, почитаеми депутати, искам да ви благодаря за тази възможност да представя идеята си за моя ресор. Надявам се приоритетите ми за следващите 5 години да са ви станали ясни. Имахме честен и открит разговор тази вечер. Така трябва да вървят нещата. Това е всъщност демокрацията в действие. Така бих искал да продължат взаимоотношенията ни. В началото на това изслушване казах, че за мен ще е чест да служа на европейската кауза, да служа на вашата комисия. Три часа и 45 минути по-късно не съм променил становището си. Още по-убеден съм, че можем да постигнем заедно изключително големи неща, ако работим заедно. Този парламент оказа изключително важна помощ е, и подкрепа на големи проекти, като Творческа Европа, Еразъм Плюс, Европейски институт за новаторство и технологии, Първи европейски бюджет за спорт и така нататък. Благодаря ви за тази подкрепа. Част от нашите проекти е, не бяха ясни и мисля, че заедно с парламента успяхме да постигнем точните програми с точния бюджет. Ако аз стана ваш комисар, обещавам, че този дух на сътрудничество ще продължи и ще бъде видим още в първия ден. За мен ще бъде приоритет да идвам при първа възможност при вас, за да можем да продължим този разговор, който започна тази вечер. Надявам се дебатът ни да бъде точно толкова честен и открит, какъвто бе днес. Благодаря ви. Allora, io desidero ringraziare naturalmente. Искам да благодаря на депутатите за въпросите, благодаря на колегите от различните комисии, които присъстваха тук, благодаря на господин Наврачич за неговите отговори, благодаря също така за атмосферата по време на това изслушване. Наше взаимно уважение, от време на време някой бе малко по остър, но това е част от демокрацията. Смятам, че бяхме честни, открити един към друг и е, ясни един с друг. Сега ще можем да оценим това изслушване и накрая искам само да припомня на координаторите и заместник-председателите, че ще се срещнем утре сутринта на едно застание при закрити врата, за да направим оценка на изслушването. Благодаря много, благодаря на секретарията, благодаря на колегите заместник-председатели, поздравявам и преводачите за изключителната работа, защото тя ни дава възможност да гарантираме многоязичието в този парламент. Благодаря. Thank you.